It is this, let me say, more technical um, uh, adjustment at this stage that we have to, uh, to enlarge the scope as we were in the new period. За увеличаване на обхвата в сравнение с предходния период. Това може да е практически издържано, но искам да се намери от Европейската комисия своевременно решение, което да е работещо. и да се улеснят всички страни. Но това изглежда не е намерението. Нашия докладчик в сянка не е тук, но аз имам съмнение дали това е верния път. Не може да кажете, че ако е на не вземат отношения, значи са съгласни. Председателката, всички политически съветници и координатори бяха информирани за промяната в дневния ни ред. Сега давам думата на Виктор Буштинаро. Благодаря, госпожа председател. Няколко бележки. Първо, очевидно е, че предложението на Европейската комисия е добре дошло, то е своевременно и ни даде възможност да разгледаме проблема преди да стане прекалено късно. На второ място, Факт е, че двете страни, които са най-засегнати от кризата, се третират по Европейската комисия по този начин и това беше от полза и за двете страни, както и за регионите, в които се намират. На трето място, двете страни бяха единствените, искам да повторя, единствените, които а, бяха засегнати от налагането на двоен таван. И това трябва да се подчертая отново, преди да се направи допълнителна оценка на решението, което беше взето от съвета, както и преди други въпроси да бъдат разгледани, защо само Румъния и Словакия се визират, а не други държави. На следващо място решението, взето от съвета след дълга нощ на преговори, беше решение, което се взе единодушно. Искам да повторя, че беше взето единодушно от всички държавни и правителствени глави, които присъстваха. Държавния глава на Румъния не присъстваше на тези разговори, но такъв беше резултатът след разглеждането на въпроса в съвета. На следващо място, очевидно е, че има някои сериозни и основателни въпроси, защо се визират само Румъния и Словакия. Като докладчик в Сянка, от името на моята група, искам да заявя, че това, което се предлага от комисията като решение, е в съответствие с решението, взето тогава от съвета и позволява на двете държави да бъдат не толкова силно засегнати от правилото за автоматично освобождаване от задължения. Румъния беше първата, която беше засегната от тези автоматични освобождавания от задължения. Загубите са невероятно високи. Няма възможност да бъдат възстановени без тези разпоредби и изглежда на второ място идва Словакия в това отношение. Това са сериозни съображения. И на следващо място искам да спомена още нещо. В подготвителната фаза на измененото решение на комисията, което се обсъждаше в Корепер, се направи опит да се увеличи броя на държавите, които могат да се възползват от тази възможност, но останаха само Румъния и Словакия. Те направиха предложението и работеха с комисията. Комисията се свърши добре своята част от работата, както в економическо, така и в финансово отношение. Държавите членки получиха информация, за да могат да преценят положителният ефект от промяната в регламента. Предвид на всички тези аргументи, Предвид на всички тези съображения, аз считам, че единствената, действително единствената възможност, която имаме в момента, е да се придържаме към решението на комисията, то да бъде прието максимално бързо, за да може да се прилага за Румъния и Словакия и да не се допусне допълнителен отрицателен ефект при преговори или разговори, свързани с многогодишната финансова рамка. Аз изцяло подкрепям предложението на Европейската комисия и съм готов да работя заедно с докладчика, с моите уважаеми колеги, за да можем бързо да приемем това решение. Благодаря отново предварително за съдействието. Давам думата сега от името на групата на либералите на госпожа Манеско. В края на дискусията Искам да ни информирате от името на комисията, защо избрахте този именно инструмент, за да се разгледа политическото решение, решение на съвета и дали това е най-удачният начин да се процедира. Така че е добре да чуем от вас какво е вашето мнение. Госпожа Манеско има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Ще говоря на румънски, за да се възползвам от това, че има румънски тук. Așa cum, uh, cum a spus și uh, colegul meu, uh, Victor Boștinaru. Сега, както каза колегата Виктор Бощинаро, Мога да кажа, че е съвсем видно, че Румъния и Словакия са две от държавите членки, които усетиха най-зле кризата и а, въвеждането на двоен таван. Вярно е също така, че Румъния и Словакия бяха онези държави членки, които помолиха Европейската комисия да намери решение, за да може да се реши този проблем и да се избегне автоматичното освобождаване от ангажимент по кохезионните фондове. По тази причина подкрепям предложението на Европейската комисия да се удължи правилото М плюс 2 за Румъния и Словакия, защото по този начин ще се намали риска от автоматично освобождаване и а, това ще позволи на Румъния и на Словакия да имат повече време и възможност да разходват средствата при изпълнението на проектите. Тази мярка, която беше одобрена от страна на комисията, позволява по-голяма гъвкавост, повече място за маневриране на двете държави членки да освояват европейските фондове. По този начин те ще имат достатъчно време за по-добрия подбор и изпълнение на стратегическите проекти. Знам, че повечето от тези проекти се отнасят до конкурентно способност, стимулирането на малките и средни предприятия и създаването на работни места за младеща. Като не забравяме, че това са проектите, които искат да развиват двете държави членки, смятам, че е изключително важно това решение, което е намерено от Европейската комисия да бъде одобрено възможно най-скоро. Бихме искали да подчертаем факта, че съветът единодушно подкрепи предложението. Не смятам, че трябва да губим повече време и да се започва отново дискусията в съвета. По този начин ще се пропусне възможността тези две държави да разрешат своите проблеми. Мисля, че господин Влашък също подкрепи тази идея. Нека също така да спомена, че няма никакво отражение върху бюджетните кредити, т.е. няма никакво предложение за, за корекция на максималните суми, няма въздействие върху бюджета. Няма никакво отражение върху бюджетните кредити, казвам още веднъж. Това е едно политическо решение, което ще има реално отражение върху плащанията за двете страни през следващите няколко години. Както каза и колегата Виктор Бощинаро, Наистина е много важно, че тези мерки а, трябва да бъдат одобрени възможно най-скоро и подкрепям колегата Влашък този доклад. А, много ви благодаря. Děkuji, пани председайци. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Да, разбира се. Съгласен съм с факта, че Словакия и Румъния са държави членки, които са поискали тази промяна на правилата от N плюс 2 към N плюс 3. Ако не беше това, което се случи между заседанието на съвета и на днешния ден, дори и ние, и ние от Чехия нямаше да подкрепяме такава една мярка за самите нас. Но тъй като съветът представи това решение за Румъния и Словакия, те поискаха тази промяна и от тогава насам видяхме, станахме свидетели на сериозни наводнения в Чехия. Мисля, че ако не бяха наводненията, ние нямахме, нямаше да имаме проблеми с финансирането според правилото N плюс 2. Сега също така се спомена, че страните, които са засегнати от наводненията, трябва да може да ползват средства от фонда за солидарност. Аз лично споменах, че не трябва да става дума само единствено за тези а, средства, но а, хората от тези страни трябва да получат и друг вид подпомагане. И както колегите от Румъния и Словакия се опасяват, наистина нещата може да се осложнят, но много ви моля да проявите съчувствие към нас и разбиране, защото нямаше как да упражним никакво въздействие върху ситуацията, в която се намираме в момента. Господин Манк. Děkuji. Budu mluvit v jazyce spravodajce. Je potrebné podotknúť, že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 за да може да се стигне до решение тук в парламента. Решение, което да може да се разгледа в пленарна зала през октомври. Има два основни проблема. Единият е свързан с определенето на тавани за бъдещите периоди. Тези тавани ще бъдат по-низки за Румъния и Словакия. Поради тази причина нещата ще се доусложнят, защото според първоначалната формула, сумите за следващия програмен период бяха изчислени на по-високи нива. Комисията споменава риска от автоматично освобождаване. Много важни аргументи, и наистина. Още нещо, което е изключително важно, е, че държавите членки, съветът и комисията водиха преговори, направиха анализ на всяка една от страните и всяка една от тях получи подпомагане от съвета. Сега Румъния и Словакия имат възможност да се възползват от промененото правило N плюс 3. Нека да споменем, да споменем факта, че няма повишение на общата сума, по този начин това ще ни позволи да осъществяваме само най-висококачествените проекти. Нека да спомена и единодушната подкрепа на съвета. Що се отнася до удължаването и за други държави членки, мисля, че тук трябва да се обърнем към комисията. Благодаря ви. За газелените Никас Хризокеус. Е, е много благодаря. Всъщност, кризата и политиките, които бяха създадени след това, доведоха до редица проблеми, свързани с разработването и материализирането, осъществяването на програмите. Видяхме сериозно удължаване на сроковете. Виждаме, че понякога в период на криза и за публичния, и за частния сектор е трудно да намират възможности за съфинансиране. Това въжи и за малките и средни предприятия, и за държавните агенции. Понякога се създават и много сериозни сериозни проблеми от факта, че има забавене на изпълнението. Общо казано, ние сме за предложените промени, но а, бих искал да отчетем два проблема, които са доста сериозни. На първо място, някои от програмите ще се възползват от 90%, но тъй като бюджетът не се променя като цяло, това означава, че някои програми ще бъдат урязани. Имаме намаляване на някои програми, т.е. същите средства с по-голямо участие, което означава, че някои програми ще се осъществят изцяло, но някои ще трябва да бъдат заличени, задраскане напълно, защото иначе няма да е възможно от бюджетна гледна точка. Друг проблем е свързан с правилото N плюс 3 т.е. 3 години вместо 2. Това означава, че средствата ще се изплащат през по-дълъг период от време. Тоест, ще има средства, които ще се разпределят и изплатят в рамките на 3 години, а не на 2. Това означава, че приходите в една страна, която страда много сериозно от кризата на година, ще а, бъдат по-малки. Наистина това ще е последствието от правилото N плюс 3. Въпреки това обаче ние сме за конкретните промени, които са предложени. Просто исках да изтъкна, че има допълнителни проблеми, които трябва да разгледаме. Ян Обрехт. Uh, Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че е, нещата са трудни. В трудно положение, особено докладчикът, защото. а пък и всички ние. Ние не сме марсианци, ние сме от някъде, от някоя държава членка. И няма как да избегнем някои неприятни елементи, когато се предложи смяна в е, схемата, за, когато всъщност нещата опред кокала. Кой има право на един вид, и кой на друг вид финансиране. Доколкото аз разбирам, или трябва да имаме обективно правило, такова правило всъщност предлага комисията и Румъния и Словакия са всъщност вече в системата и при това не случайно, или пък да започнем да изчисляваме кой е по-нуждаещ се от специално финансиране, както каза Брезина, наводнени или някакви други бедствия. Тоест, доколкото аз хващам нещата, ако съм разбрал добре, това няма как да не се отрази много на многогодишната финансова рамка. Компромисът, който е постигнат за момента, е постигнат на основание на тази спасителна мрежа, с която оперираме в момента. Тоест целта е да се запази системата, идеята, стратегията, а не тази или онази държава. Чакам от комисията да чуя защо България и Румъния. България, казва оратора. Аз по-скоро бих се отказал от е, битка за това кой е по-добър, коя страна е по-заслужава и коя не. Аз съм поляк и бих е, заслу... защитавал полската кауза. Разбира се, че има полска кауза, но е, това само по себе си не е достатъчно, за да се води битка. Благодаря. Благодаря. Нашата група е за. Само малко съм озадачен озадачен съм от това колко трудно се оказва да приложим една мярка, която според мен е очевидна и логична. Разбира се, има макроекономически конюнктурни условия, не са виновни само наводненията. Разбира се, че те осложняват нещата. Има страни обаче, които са по-засегнати отколкото други. Така че сега не трябва да направим така, щото макроекономическите условия да бъдат е, използвани срещу тези държави, които са в допълнително затруднено положение. Ако някой е в затруднение, трябва да му се, да му се помогне. Чисто и просто. Смятам, значи, и съм на мнение, че решенията трябва да се взимат не само в името на стрикността и на системата, а и с оглед на конкретните нужди. Конкретните нужди за решаването на които да могат в крайна сметка да се използват европейски пари, които са точно за това. Благодаря. Йоахим Целер. Йоахим Целер. Vorgestern bekamen wir ja wohl zugeschickt. Ähm, Благодаря. Нещата изглеждат последния начин. Има квоти за различните държави членки и положението е различно. Плащания, молби за финансиране и се оказва, че винаги едни и същи държави членки искат финансиране систематично. В някои държа... За някои държави членки това понякога се оказва възможно с специални допълнителни спогодби, за да може да имат по-лесен достъп до средствата. Един пример мога да ви дам през 2010 година, не знам дали си спомняте, обсъдихме и решихме за някои държави членки бе възможно финансиране от тяхната собствена хазна. А миналата година взехме друго пък решение и разработихме система за разделяне, за разпределяне на риска, за да може финансирането с европейски пари да стига наистина там, където донорите нямат пряк достъп. Сега виждам обаче, че новото предложение цели да подобри механизма на освояване на тези европейски средства. Аз обаче се питам дали това не е свързано и с нещо друго, не само с средства и тяхното освояване, а и с добро управление. Или просто няма съответната административна структура, или тя не дава желания резултат при освояването на средства. Пример мога да ви дам с смяната на правителства. Когато се сменя едно правителство, то обикновено означава смяна и на разпоредителя на европейски фондове. Искам да попитам комисията дали имам право на такова съмнение или не. Прав ли съм или не? Thank you. И вас. Благодаря. Мисля, че има две страни предложението. От една страна е съвършено ясно, е, че кохезионните фондове трябва да помагат на онези, които имат най-голяма нужда от помощ. Това е предвидено в договора. За да могат хората, които, страните, които са в по неизгодно положение, по-слаби, да се доближат до по-силно развитите страни. Големите държави с много региони които са различни помежду си и БВП на глава от населението е по-малко от 75%, а при преходните региони между 75 и 90%, но се слага таван за цялата страна. Малките държави, например, да вземем един регион и този регион няма възможност. Въпрос опира до тавана, но е трудно да се намери друг аргумент, защото е свързан с БВП. Тук се намираме в различно положение в сравнение с 2010-2011 година, когато беше взето първото решение да се подкрепят пет държави с 270 милиона, за да могат по-бързо да се правят авансовите плащания към тези пет страни. Тези, които са имали програми с МВФ или пък са получавали пряко средства от комисията. Стигаме до един принципен въпрос. Аз подкрепям това предложение тъй като следих е, как е, върви освояването от 2007 до 2009 година по месеци. И установих защо има разлики в освоемостта. Разговарял съм с съответните генерални дирекции. Някои от проблемите са свързани с е, аудитирането, има други проблеми свързани с качеството на проектите и други проблеми. И комисията не искаше да продължи по-нататък, преди да бъдат разрешени проблемите. За това се стопираха средства за месеци или за цяла година. А, ако се създаде възможност да се създадат нужните структури и да не се плащат допълнителни средства, бих подкрепил предложението. Въпросът е едновременно и прост и много сложен. В комисията по бюджета, ако присъствате на нейните заседания, ще установите, че много хора казват, че имаме твърде много неизразходвани средства по поети ангажименти, така наречените РАО. Ако използваме N плюс 3, които имат по-малко от 80%, или по отношение на по-добрите региони и не променим нищо в следващия регламент. И се надявам, че това няма да стане. Тоест ние добавяме нещо, но ако добавяме с едната ръка M плюс 3, знаем, че проектите ще трябва дълго време. Не може да се приключат някои проекти в рамките на 7 години. Затова ние трябва да предвидим някакъв изход с генерална дирекция, отговаряща за бюджета. Ако някой не е освоил средствата, това не е единствения проблем. Нещата са различни, например в Германия, в Румъния, в Латвия, в сравнение с други държави, където освоемостта на средствата е по-добра. Ние сме Европа с много държави. Не сме една единствена държава. И ако вземем предвид и кризата, виждаме, че ситуацията е още по-трудна, защото кризата засяга по различен начин различните държави. Моята страна има между минус 18 и минус 23 спад. Има спад в БВП математически погледнато можем да кажем за всички страни ще прилагаме едни и същи срогове за освобождаване от задължение и няма да предоставяме средства, но нещата в реалния живот са по-различни и трябва да ги отчитаме. Трябва да окажем подкрепа. Държавите, които имат тази възможност, няма да получат повече средства, но те ще получат повече време. Въпросът е как ще използва комисията това. Вие, които се връщате назад като комисия, не знае дали сте осмислили добре нещата. Нещата са много сложни. Защо се стопират плащанията? И ние тук не сме чули за 4 години доклад от ваша страна, за да видим какъв е моделът. Разбира се, не можем да видим модел не страни. Хикс е. Y или Z. Но искаме да разберем защо няма освояемост. Такъв анализ не е направен. Ние не можем да го направим като парламентаристи. Ние не разполагаме обаче с цялата необходима информация. Надявам се, че ще ни предоставите тази информация за следващата финансова перспектива, за да можем да я предоставим на следващите депутати за следващия парламентарен мандат. Корнелия. Бих е, желала да приветствам предложенията, направени от Европейската комисия. Важно е да работим не само на базата на проценти, на разчети, а да разчитаме и на интелигентността на хората – Аз зная какво е необходимо на Ирландия, на Гърция, на Португалия. Трудно обаче е да балансираме политиките, които погрешно тръгват от съвета. За да създадем повече възможности за освояването на средствата. Ако това помогне на държавите, трябва да разчитаме на здравия разум. На второ място, румънския министр обсъжда с нас регионалната политика преди известно време и той ни обясни колко важно е да се осъществят структурни реформи в Румъния. Аз зная това от собствената ми страна. Германия знае, че нещата трябва да се променят. Не става дума само за ефекта от последните наводнения в някои страни, но и за редица други фактори, които влияят. Изненадана съм, че са включени само Румъния и Словакия. Няма ли сходни ситуации в други държави? Ако имаме повече време за реализирането на проекти, това е добра идея и отговаря на здравия разум и бихме подкрепили подобен ход. Няма други желаящи, които искат да се изкажат по тази тема. Искам за това да помоля комисията. Много хора отсъстваха в началото, когато започнахме тези разисквания. Защо подбрахте именно тези страни? Моля ви да повторите тази информация и преди да се премине към промяна на регламента, дали сте разгледали всички други мерки, които биха могли да подобрят положението и да премахнат риска от прилагане на правилото за освобождаване от задължения. Благодаря ви. Исках да се върна още към първия въпрос, но много се обсъждаше за критериите, критериите, които сме приложили при изготвянето на това предложение. Да, наистина осъзнаваме какъв е риска за освояването, но разгледахме изцяло обосновката, която, която стои зад това предложение. Обосновката, защо този, точно този параграф в МФР беше запазен. Защо? Защото тези две държави членки бяха засегнати от тавана от 110%. Ние разгледахме това предложение, набелязахме обективни критерии и ние ще видите, че в точка от преамбюла 6 правим препратка към тавана. Много колеги тук посочиха, че това са нашите критерии, върху които почива нашето предложение. Анализирахме обаче и различните възможности за да се намали риска от освобождаване от задължения, както за тези две държави, така и за другите държави членки. Нека да кажа сега малко повече за нашата обосновка. Тя почива най-вече върху многогодишната финансова рамка и ние като комисия искахме да допринесем към това решение, което е заложено в МФР. Сега, що се отнася до различните опции които проучихме заедно с двете държави членки, както и с други страни бих искал тук да спомена някои. Най- първата, най-очевидната, съфинансирането, ставките за съфинансиране и някои оперативни програми не са на най-високо ниво в настоящата рамка, така че проучихме първата опция да разширим правните устои, които са залегнали в регламента. Тоест, искахме да разгледаме по-високата ставка на съфинансирането. На второ място препрограмиране. Понякога набелязваме доста сериозно препрограмиране. Нека да подчертая, че ние през последните няколко години препрограмираме, за да гарантираме, че инвестициите попадат в ключови области, така че да може да се създадат работни места, и да се стигне до економическо, економическо развитие и растеж. Нека да спомена и инициативата за препрограмиране в Словакия. Тоест, препрограмирането беше опция за прехвърляне на средства между програмите, но също и прехвърляне в други приоритетни оси. Не за да се прави разходването по-лесно, но за да се покаже, че е възможно и то възможно за проекти, които ще ускорят економическото развитие. Още една опция беше свързана с основополагащите проекти, големите проекти, за които чухме, те отнемат време, те трябва да са добре подготвени и обмислене, да се изпълняват качествено и разгледахме с двете държави членки начините за ускоряване на изпълнението и подаването на големи проекти, чрез които да се освояват онези суми, които са делегирани за големите проекти по този начин да се освояват точно тези делегирани определени бюджети. Мисля, че трябва да споменем и административния капацитет. Ние разработихме и изпълнихме планове за действие в Румъния и Словакия с една много конкретна цел за изпълнението и предприемането на действия, за подписването на договори, които да позволят разходването, както и за увеличаването на административния капацитет, за да може да се изпълняват тези проекти. Тоест, ние работим рамо до рамо с държавите, за които става дума не само Румъния и Словакия. Нека да кажа няколко думи за Гърция. Ние имаме работна група, която ги подпомага в тяхното администриране. Но мисля, че а, започнахме да работим по кризата през 2008 година. Тогава не сме предполагали, че ще се говори по същите въпроси през 2013. Нека да подчертая въпросите, свързани с административния капацитет. Работата с различни администрации е изключително важна и бихме искали да продължим. Ако не продължим, наистина ще има по-сериозен риск, че средствата няма да могат да се разходят без нашата помощ. И поради тази причина излизаме и с предложението, с което разполагате пред себе си. Мисля, че наистина е много важно тези проекти да получат възможност да се развият и да бъдат изпълнени. Нека да кажа няколко думи и по въпроса за наводненията. Аз посетих Братислава онзи ден, преди седмица бях в Прага и в Германия. Наистина много сериозни наводнения в Централна Европа. Нека да кажа тук Фонда за солидарност. Проявяваме много сериозни опасения, имаме своите грижи за това, че средствата в Солидарния фонд може да се намалят но работим там заедно с администрациите, за да можем да ги консултираме при изпращането на заявления за получаване на средства от Солидарния фонд. Още нещо по наводненията ние до голяма степен подкрепяме ползването на структурните фондове за мерки за предотвратяване на наводненията. Например, вчера в Братислава Видях много рентабилни а, мерки, а, такива временни язове, които се изграждат около опасните места но Братислава така, също пострада, както Прага и други градове в Централна Европа. На трето място ние сме готови да работим с различни държави членки, за да видим как можем да получим намаляване на разходите при осъществяването на такива проекти, свързани с предотвратяване на рисковете от наводнения. Всички форс-мажорни мерки са особено важни и ние сме готови да говорим с държавите членки за риска от автоматично освобождаване от ангажимент при първа проява на, поява на форс-мажорни обстоятелства. Мисля, че това е всичко, което мога да кажа на този момент, но наистина сме разгледали много възможности за избягване на риска за освобождаване от задължения. Благодаря, Одрих. Искаш ли да коментираш? Да, благодаря. Благодаря за това, че ми давате думата отново. Нека да благодаря на господин директора от Генерална дирекция Реджио, защото, що се отнася до наводненията, да, наясно съм, че комисията се опитва да помогне и комисията е наясно, че при някои проекти може да има забаване заради наводненията и това трябва да се вземе предвид и в този документ. В заключение искам да кажа следното, че като докладчик аз определено не планирам да поставям под съмнение искането на Румъния и Словакия, така както е го договорено в съвета и другаде. Не смятам, че нашата комисия трябва да защитава само националните интереси на представените в нея. Ние трябва да защитаваме принципите в тази комисия. Така че моето единствено възражение тук е, че определено трябва да се придържаме към принципите. Като говорим за доплащанията и 10% пункта при съфинансирането, това е инструмент, който се използва доста успешно. Бихме искали да го използваме при следващия период. Ми смятам, че този принцип трябва да се прилага и към правилото N плюс 3. Тук също имаме успех при прилагането на това правило. Бихме искали да го използваме и при следващия бюджетен период. Ето защо смятам, че това е въпрос на принцип. Тези условия трябва да се прилагат последователно във всички бюджетни периоди, не само в някои държави членки, а във всички. Това ще бъде последният ми коментар, всъщност предпоследният. Един коментар по инструмент, който не използваме толкова често според статистическите данни и директорът спомена това, е именно препрограмирането, т.е. прехвърлянето на средства към други програми не се използва този инструмент много добре и много често. Мисля, че Ирландия доста често е използвала а, този инструмент. Мисля, че 45% от средствата са препрограмирани и поради тази причина имат много добър процент на освояване. Радвам се, че комисията гледа благосклонно на тази опция. И в заключение Нека се обърна към вас с молба да ми предоставите своите бележки, също да спомена нещо за графика. Трябва да е готов доклада на 10 юли. След това мисля, че срокът за измененията трябва да бъде 17 юли, а гласуването в нашата комисия преди триалога може да бъде на 23-24 септември тази година. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря ти, Олджи. Да, това е процедура за съвместно взимане на решение. Това е законодателен акт и доколкото разбираме в съвета вече са натиснали педала на гъста и ще, е, ритъмът ще го наложим ние. Ще, темпото ще зависи от а, е, нашият график. След е, това ще отида отново в държавите членки. Така че, така както предложи ти графика, това означава, че може да се прегласува в пленарна зала през октомври на 10 юли е следващата ни среща, кога, следващото ни заседание, когато ще дообсъдим и надявам се, че можем да гласуваме в комисия на 23-4 септември, така както всъщност ти предложи. Благодаря. Минаваме към следващата точка, а именно Ламберт и Констанца и тяхната точка. Благодаря. Благодаря за възможността да обсъждаме общо приложимите разпоредби за европейски фондове. както и за възможността да излезем с различни, отделни една от друга разпоредби за европейски фонд. Днес мога да кажа, че сме стигнали до средата на нашата работа, приемаме изменения. Ние като докладчици работим непрекъснато ръка за ръка с докладчиците в сянка, така че сме в течение на мнението на много колеги, които дойдоха да ни изложат становищата си. Тоест, напреднали сме с събирането на информация. Написали сме списък на различните изменения, съпоставили сме ги дали до каква степен са стигнали, дали има мандат за договарянето им, дали вече е постигнат консенсус, каква е целта Целта е да подготвим възможно най-добре гласуването през юли месец. Затова няма да повтарям това, като обясних последния път. Накратко казано, през последните няколко дена бяхме на две пътувания в Северна Швеция бе едното посещение и там видях, че регионите участват изключително ентусиазирано в новите споразумения за партньорство, но все пак има значение кога са включени в цялото обсъждане различните региони, различните градове. В зависимост от това в кой момент са включени в дебата, те правят изменения и предложения в една или друга посока. И това трябва да го имаме предвид в нашата работа, за да можем да процедираме по този начин за в бъдеще. Както казах, ако довършим това досие през юли месец и гласуваме в пленарна зала в Страсбург през октомври месец, това в крайна сметка ще ни позволи да имаме една вече готова разпоредба в началото на следващата година. За това работим толкова упорито, затова провеждаме толкова триалози, затова сме постигнали толкова много споразумения за механизма на избор, за механизмите за обмяна на информация, за териториалното сътрудничество и така нататък. Утре има друг триалог където се надяваме да постигнем споразумение по още други четири блока. Един важен елемент от дебата е Европейският социален фонд и дяловото участие в него. Тук смятам, че сме постигнали общо парламентарно единомислие, че 23 5% трябва да бъдат защитени така както са предвидени в социалния фонд. Поради промените в новия регламент има възможност за стабилен бюджет, за стабилна гаранция на средства в Европейския социален фонд, което на свой ред ни позволява да работим по тематичната концентрация, така както сме си поставили за цел. И в крайна сметка, до края на годината да постигнем това, за което имаме мандат. Надяваме се, че и тук ще постигнем желаното. По-нататък, какво ни остава все още? Има не разбиране, разминаване на мненията по въпроса за резервата, за резервният фонд. Дали той да бъде запазен като такъв, с съответната бюрокрация, с негото управление, която съществува в момента, защото в някои случаи е толкова трудно, че изобщо не се стига до финансиране, до освобождаване на средства. Така че даже може би след 2022 година ще имаме възможност да разходваме тези средства, колкото, те, колкото са останали тогава. Друг въпрос е за механизмът за свързване на Европа и елементът наречен макроекономически условия. Те са включени в общата рамка на дебата за многогодишното финансиране, многогодишната финансова рамка, която, както знаете, се дообсъжда в момента. Целта е ние като парламентарна комисия да наложим правото си на законодатели да вземаме решение относно макроекономическата обословеност, макроекономическите условия. Не можем да процедираме по друг начин Особено предвид на факта, че има много законодателство. Пакетът от две законодателни мерки, пакетът от шест законодателни мерки, така че няма защо сега да включваме тук нов пакет за регионално финансиране. Какво значи това? На практика може да погледнете списъка, който сме изготвили с измененията и ще видите кое се договаря в момента, кое предстои да се договори, кое вече е договорено. Почти сме на приключване. Как казах ви вече, че сме на последният етап от преговорния процес. Днес всъщност моето днешно изказване представлява хвърляне на топката по посока на съотборничката ми Констанца. Тя, разбира се, може да играе с топката също толкова умело, колкото аз се опитах да го направя. Така че ако иска сега Констанца да вземе отношение от името на социалистите. Благодаря. Да, много деликатен начин да бъда поканена да, и, да се включа. Нямам какво а, да казвам повече от казаното от Ламберт. Утре имаме последния триалог от а, ирландското ротационно председателство. Надявам се горещо, че ще успеем да напреднем по този и по някои други тематични секции, които остават да се договорят. Предвидихме гласуването да бъде през юли месец. Надяваме се, че това ще се получи. Смятам, че добре се справихме по време на преговорния процес, особено по тези въпроси, които ни вълнуваха в най-голяма степен. Надявам се, че това ще бъде така и утре. В регионите вече са приели съвсем насериозно този график с гласуването през юли и правят сметка за това как ще работят нататъка, взимайки като изходна точка именно тази дата. О, смятам, че бяха около 50, ако си спомням добре, триалозите, тристранните срещи, които се проведоха по време на обсъждането на регламента. идеята да има специфичен регламент, един отделен такъв за всеки отделен фонд, бе една от изходните идеи. След това преминахме към идеята за общо управление на всички европейски фондове. Това ви го казвам, за да знаете, че ако някъде би се стори, че е нелогично написано предложението, да знаете, че се дължи на тази промяна в стратегията. Целта обаче е да разпишем един еднозначен и ясен текст, който да не позволява двояко тълкование. Така че ако има нещо, като ви притеснява от езикова гледна точка, не се притеснявайте, то ще бъде изгладено. Важното е крайният текст да бъде последователен. със сигурност ще има все още изменения. От тук нататък няма сега да повтарям всички тематични блокове, няма да казвам по кое сме се споразумели бързо, по кое по-трудно. Надявам се, утре ще постигнем споразумение за процента за съвместно финансиране. Аз не мога да разбера защо държавите членки толкова настояват на статуквото, което е доста по-сложно от това, което предлага парламента. Подобрението, всъщност, което ние предлагаме, в крайна сметка ще ги облегчи в работата им. И така, в крайна сметка, крайният продукт ще отрази компромиса, до който сме а, стигнали. Очевидно е, че никой компромис не удовлетворява 100% участниците, но винаги има начин да се постигне един добър компромис. Това, което прочетете в крайния вариант, ще видите отражението на мандата който имахме ние за преговори. Не сме променили нищо в мандата. Така че мандата ни е отразен в крайната версия, която сме постигнали с... в триалога. Няма да ви казвам кои изменения бяха подложени на анализ от наша гледна точка, за да видим до каква степен отговорят, отговарят на нашия мандат. Няма да ви казвам кои други пък изменения приехме направо, защото сметнахме, че са подходящи. Така или иначе, пак повтарям, че гласуването е предвидено за юли месец Резултатът обаче ще се прояви едва след като го приемем и той бъде въведен на практика този нов регламент. Успехът се постига не по време на гласуването, а след това в прилагането в реалния живот. Thank you. Благодаря. Ивърс Гудманс не е в залата. Кой ще говори? Госпожа Шлютер от групата на зелените. Нямаме представители на групата на либералите. Ако искате да допълните нещо, имате възможност да го направите. Не, нямам нищо по същество, защото всичко беше вече споменато. Трябва да подчертаем, че дебатът не беше особено добър в парламента. Загубихме прекалено много време. Ирландското председателство беше доста разочаровано. Имаше допълнителни тристранни срещи миналата седмица след пленарните заседания, защото трябваше да се постигне някакво съгласие по неразрешените проблеми. В по-голямата част постигнахме съгласие, но съветът не прие това, което решихме и иска допълнителен триалог. Мисля, че е напълно ясно, че ирландското председателство беше поставено под натиск от редица държави членки, които изразиха резерви, което означава, че мандатът не беше достатъчно добре използван от ирландското председателство. Имаме регламент, който трябваше да разгледаме. Разполагахме с достатъчно време, но сега отново се отлага намирането на решение, както многократно вече бяха променени сроковете. заобщо разочароваща беше процедурата. Забавянето не се дължи на парламента, не се дължи на докладчиците в сянка а се дължи на екипа на ирландското председателство. Други председателства щяха да могат да се справят с това досие в определените за целта срокове. Следващият оратор. Искам да потвърдя казаното от господин Ламберт в неговото встъпително изказване. Най-големият проблем ще бъде създаването на резерва за изпълнение за всички фондове от 7%, както и въвеждането на макроекономически изисквания за трансфер на средства в рамките на кохезионната политика за разрешаването на конкретни проблеми в отделна държава членка. Мисля, че това са ключовите въпроси. Бих искал преговорите успешно да приключат и ако Констанца е права, това трябва да бъде действително последният триалог. Не зная дали има някой, който иска да се изкаже от името на Обединената левица. Ако няма, нямам и други желаящи да се изкажат. Не знае дали Ламбер или Констанца искат да реагират на казаното от колегите, от докладчиците в сянка, от политическите групи или не. Искам да кажа само една дума на съвета. Имаше някои моменти, които бяха добри, но твърде малко действително. Не винаги са искали да се стигне до забавене, но в повечето случаи се налагаше твърде много да изчакваме и това не струва много време. Да, но търпението понякога се възнаграждава, ако все пак постигнем това, което желаем след чакането. Констанца. Надявам се, че това ще бъде последния въпрос, с който ще се занимае Ирландското председателство. Ламберт, ние няма да се отказваме на този етап, ще продължим да преговаряме за постигането на един добър резултат. Няма да кажем непременно, нека това да е последния ни триалог и да приключим нещата. Не, ние ще приключим, когато постигнем целта, която сме се поставени. Но е, Имам чувството, че утре най-сетне е, ще може да се стигне до успешен край на преговорите. Председателя, е, на 10 ще гласуваме. Затова ви моля всички да бъдете тук на 10 юли. Нямам други бележки по тази точка можем да преминем към следващия доклад, а именно доклада на Ян Олбрихт за Европейския фонд за регионално развитие. Благодаря, госпожа председател. Позволете ми накратко да ви запозная с логиката на регламента, сегашното състояние, свързано с инвестиционните приоритети, градското измерение, тематичните концентрации, някои други въпроси. Проведохме 13 тристранни срещи, някои бяха под формата на технически срещи и постигнахме към днешна дата дата съгласие по всички разпоредби. Всъщност ние сме приключили работата по Европейския фонд за регионално развитие. Има някои липсващи елементи, но това не се дължи на постигнатото споразумение. Ние имаме съгласието да финализираме текста с формулировките, които бяха договорени при разглеждането на регламента за общоприложимите разпоредби тъй като той е важен за тематичните концентрации. Нуждаем се от окончателен текст и за оперативната помощ за островите и най-отдалечените региони. Това беше доста спорен елемент в преговорите, което беше изненадващо. Ние считахме, че най-експлозивният проблем са парите, но се оказа, че това са въпросите свързани с най-отдалечените райони и островите окончателните преговори между Европейската комисия, по-скоро нейната правна служба и правната служба на съвета предстоят, за да се достигне до окончателната формулировка, но ние не очакваме особени изненади. Предложенията на докладчика ще бъдат разгледани, така че през юли аз ще представя окончателните формулировки под формата на предложения за изменение от страна на докладчика. Има някои предложения по отделните глави. Относно обхвата, искам да ви напомня някои от трудните елементи и по които сме договорили решения. Първо въпроса за големите предприятия и за инвестициите в производството. Постигнахме съгласие в сферата на научните изследвания и иноваторството и преминаване към нисковъглеродна економика е, да има сътрудничество с малките и средни предприятия. Това беше първият спорен елемент. Успяхме също да въведем като първе, парламент включването на туристическата инфраструктура като допустими проекти. Успяхме да се заличи забраната за инвестиции в инфраструктура, свързани с околната среда, транспорта и информационните технологии. Така че това ще остане следващия регламент. Освен това, въведохме забрана, и това е най-важното, забрана за инвестиции в летишна инфраструктура, ако те не са свързани с опазването на околната среда. И това се отнася не само за Европейския фонд за регионално развитие, но и за инвестициите от него в информационните и комуникационни технологии. Всички инвестиции трябва да имат екологичен елемент. Има някои въпроси, които изненадващо за нас не бяха охотно прияти от комисията, например за екоинновациите. Ние въведохме екоинновациите и културните и творчески индустрии. Това е включено в преамбюла. Електронна култура. Също в преамбюла обясняваме какво имаме предвид. Има много повече възможности за инвестиции в малки и средни предприятия. Например, за разработването на стоки и услуги. Що се отнася до енергийната ефективност – не само малките и средни предприятия, но всички предприятия, големите предприятия могат да представят допустими проекти за енергийна ефективност. Относно тематичните цели, съумяхме въпроса за градската мобилност да се включат в раздела за ниски емисии. Въведохме освен това, това е по-различна позиция в екипа за на преговори. Насърчаването на нисковъглеродни технологии и доброто управление на различни видове енергоносители. Съумяхме също да подчертаем важността на екосистемите и връзката с приспособяване към промените в климата инвестиции в водоснабдяването, в сектора за обезвреждане на отпадъци. Това е също много важно. Не знае дали ще се стигне до адаптиране на законодателството на Европейския съюз в тази област или не. И дали ще се стигне по-далече. Имаме също допустимост за обновяването на градовете, на области, които се считат за региони, включени в програми за сближаване. Не само замърсяването на въздуха, но също и шумовото замърсяване получават внимание. Също наблягаме на ефективното използване на ресурсите и обновяването и поддържането на железопътните системи. Т.е. има много по-широки възможности за изразходване на средства от ФРР. Мерки за намаляване на шумовите емисии от транспорта са включени. Също интелигентна енергия и системи за разпределянето на такава енергия са включени. Има позоваване на териториалните стратегии. Един много спорен въпрос се отнася до социалните, културни услуги, тези свързани с свободното време. Това ще ни позволи да намалим социалното изключване. Така че се включват е, е, и услуги свързани с е, свободното време, за да се насърчи социалното приобщаване. Що се отнася до тематичните концентрации, това беше един от най-трудните елементи по ФРР, окончателното споразумение, което успяхме да постигнем. Се отнася до това, че ще имаме концентрации в четири области, 80% моделни градове, 60% преходни региони, по-слабо развити региони, 50%. Това са максимално тези четири концентрации. Имаше спор между съвета и нас. Съветът искаше да бъде включен поне един от тези елементи в приоритетите. Ние искахме да бъдат два тези приоритети ние защитихме предложението, което беше застъпено от Европейската комисия по време на комисията, т.е. да има по-добра концентрация. Научни изследвания, развитие, иновации, информационни и комуникационни технологии и нисковъглеродна економика. Тези концентрации и процентите по тях са, са различни. Поне 20% от ФРР трябва да отидат за по-развитите региони, поне 15% за преходните региони и поне 12% от по-слабо развитите региони. Но в Кохезионния фонд са включени поне 15%. Има някои дерогации. Въпроса за компенсационният механизъм. И какви прехвърлени могат да се направят от държавите членки. Има и спорен елемент той не беше особено добре прият от колеги от нашата комисия. Става дума за регионите над 2, за по-слабо развитите островни региони. След дълги дебати ние искахме да защитим всички острови. Това не се отнася за съвета. Комисията беше против, така че окончателният резултат е до това, че повечето от над две островните региони ще се считат, ще бъдат включени. Сардиния, Корсика, някои северни острови. Но има и четири, които няма да се разглеждат като слабо развити, защото информацията сочи, че те са по-добре развити, а не по-слабо развити. Ние търсим обективни аргументи, а не просто да се отдава предпочитание на един или друг остров. Очита се не само БВП на глава от населението. Регионите, които сега са в етап на изключване вече от програмата, сега ще бъдат разглеждани като преходни региони. Например, има някои такива в Германия няма да има тематични концентрации за допълнителни средства за най-отдалечените райони. Това също беше много трудна тема. Ще има и допълнителен механизъм за разпределение на средствата за северните най-слабо населени райони. 5% от ФРР от държавите членки трябва да отидат за пилотни програми, за устойчиви градски мерки. В споразумението за партньорство държавите членки трябва да посочат как точно ще разпределят тези 5% за градове или градски зони, които подготвят заедно програми и които решават какво могат да бъдат да бъде делегирано за даден регион или за даден град. В някои от държавите членки има силно противопоставяне на тази мярка, затова ние имаме една скала за делегиране при избора на проекти и получаването на най-високи безвъзмезни средства. Ние предложихме за предишния програмен период подобно делегиране в градовете. То беше отхвърлено. Сега създаваме нова възможност. На следващо място устойчиво развитие на градските райони в рамките на тези 5%. Интегрирани териториални инвестиции и оперативни програми или за конкретни приоритетни оси. Тези 5% могат да се използват от държавите членки или по една оперативна програма, или по една ос в рамките на една оперативна програма. И информационни и комуникационни технологии. Никоя платформа за развитие на градовете за 300 града. Няма да съществува. Ще има мрежа, която ще бъде по-ограничена. Това не е само смяна на името от платформа на мрежа, а се промени същността, защо става дума за обмен на информация, организиран от комисията, за да се провери дали даден инструмент действа или не. Могат да се обменят а, такива добри а, практики а, по приоритетните действия. 0,5% ще отидат а, на европейско ниво за новаторски действия и ще се организират търгове, конкурси от страна на Европейската комисия. 330 милиона са предвидени в заключенията на съвета. Това са единствените средства, които са фиксирани в заключенията на съвета. Друг въпрос са, е свързан с показателите за изпълнението. Предвижда се възможност за промени чрез делегирани актове. Ще се включи в анекс ще е възможно да се осъществяват промени на по-късен етап чрез делегирани актове. Списъкът от показатели ще се базира на документа от съвета на базата на процес на изследвания на консултации с експерти, продължил две години. Един от най-трудните проблеми е оперативната помощ. регламента за блоковите изключения. Сега се извършва промяна. Основното намерение в рамките на мандата ни е, беше да се упростят нещата в максимална степен за най-удалечените региони, без да се създават допълнителни пречки, например да не се изисква специално оповестяване от тяхна страна. Отнася се за конкретни ситуации и се надявам, че окончателният текст ще доведе до максимално упростяване. В приембюла, който в момента се изготвя, ще има предложение, като предложение за изменения от докладчика за управлението на риска, култура, транспорт, туризъм, услуги, които се базират на нуждите на общините. Така че нещата в момента само опират до формулировката и това ще се изчисти при преговорите. Това е кратък регламент, но има много елементи, които са важни за хората, които ще го изпълняват. Искам да благодаря за това на екипа, който водеше преговорите, за проявената гъвкавост – за политическата воля да се борят за постигането на компромиси, макар че доста често това се оказваше трудно. Но ние бяхме доста отворени, горичкахме се помежду си. От време на време не бях особено любезен, искам да се извиня за това, но това е проблем на докладчика. Искам да се извиня и на съвета на комисията. Надявам се, че до, до юли ще сме готови. Посланието към регионите е, че ние сме готови и сега чакаме съвета и окончателния мандат. Благодаря ви. Нека да започнем с докладчиците. В Сянка Кръстен Вехват не е тук, а тук сте. Да, имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Сега, най-напред, нека да кажа нещо за резултата и за компромисите, които бяха постигнати. Мисля, че като разгледаме цялостния резултат, това, което виждаме е, че всичко попада в смисъла и предназначението на мандата. Мисля, че духът на мандата беше уловен. Разбира се, всичко може да се постигне в рамките на мандата, но определено сме постигнали успех. Чудесно е, че имаме добре заложена цел но ние сме само едната от страните по преговорите, заложени са и други елементи и трябва да се постигне някакъв компромис. Мисля, че повечето региони, или поне много региони, биха могли да приемат тази конкретна ситуация и по четвъртата цел. Така че още веднъж казвам, много е важен въпрос с големите предприятия. Всички региони смятат, че този въпрос е много важен. Хубаво е, че успяхме да устоим своите позиции и е, това е част от нашата ежедневна работа. И така ние успяхме е, да устоим своите позиции, да популяризираме културата, спорта чухме и от колегата от Австрия за колко, това колко много работни места са създадени благодарение на тези различни инициативи в областта на спорта, да речем. А, така че наистина зависи и от преговарящия екип, от ръководителя на екипа по преговорите но трябва да има един общ подход, координиран подход, ако искаме всичко да се получи както трябва. Защото ако започнем наистина да действаме един срещу друг, нищо няма да постигне. Ние трябва да започнем да действаме като една обща група и затова благодаря на ръководителя на екипа по преговорите. Той заслужава нашите благодарности, нашето възхищение. Наистина чудесна работа постигнахме мандатът е такъв благодарение на вас и ще видим какво ще се постигне в бъдещите преговори. Сега Рика не е тук, Карима Гали не е тук. Господин Власък, вие искате ли да се изкажете? Да, искам заради всичко, което беше споменато от Ян. Искам да му благодаря на него и на екипа за този компромис от моя гледна точка, поне всички основни аспекти са отразени, което означава, че и големите предприятия също ще получат подкрепа, както и МСП-тата. Получихме подкрепа за културата, за спорта. Аз лично съм удовлетворен от този компромис и ви благодаря. Uh, yes, and Cornel... Корнелия, ти искаш ли да се изкажеш? Много благодаря. Най-напред хиляди благодарности на нашия докладчик, който работи по един чудесен начин със съвета и с нас, разбира се. Мисля, че този споменат конфликт в рамките на екипа на преговорите беше всъщност доста плодотворен. Имаме все още различни позиции, но се постигна компромис. Защитаваха се различни становища по отношение на малките и средните предприятия. Знаете, че темата е изключително важна бяха взети предвид и големите дружества в контекста на подпомагането на малките и средните предприятия. Разгледахме инвестициите може би не се направи достатъчно по маргинализираните общности. Може би там трябваше да сме по-настоятелни в тази конкретна разпоредба. Що се отнася до целите, аз не бях толкова впечатлен от всички цели. Сега вече имаме тази тематична концентрация, тематичните цели, можем да ги прилагаме но няма толкова голяма категоричност. Дали попада по стълб втори, добре, хубаво, ма сега трябва да видим как ще се действа от административна гледна точка от бюрократична гледна точка ще видим дали ще се постигнат конкретни резултати. Обсъдиха се екологичните въпроси. Разбира се, това беше големият въпрос, който беше заложен на карта. Не знам дали съм толкова съгласна с постигнатото по интелигентните летища, инфраструктурата, която върху която постигнахме решение. Така или иначе не успяхме да а, разрешим изцяло екологичните въпроси. По островите също не сме изцяло доволни и най-накрая постепенното излизане от сила. Имаме преходните региони и 15%. За нас и за зелените това не е толкова добре. Бихме искали там да има по-голяма цифра. Може би трябваше да сме по-активни, да приложим повече натиск, но така или иначе се борихме достойно и можем да сме доволни от резултата. Благодаря. Благодаря, Джан Мария Учас. Грация, президент. Благодаря ви, госпожо председател. Нека да поздравя нашия колега господин Олбрихт за свършената работа. Но честно казано, трябва да кажа, че съм разочарован за достигнатите резултати. Ние се опитваме да прокараме идеята за териториално сближаване в регионалната политика, но в крайна сметка стигаме до позицията на комисията, която е по-централизирана по своето естество. Като цяло, нейната цел е да запази статуквото. Опитваме се да преодолеем економическите различия, които съществуват на наша територия, най-вече проблемите в периферните области разполагаме и с стратегията Европа 2020, но като че ли комисията иска да запази статуквото по средата, така че ние трябва да подсилим позицията на нашия докладчик. Не може да се подадем на позицията на комисията, защото ще има още 7 години, през които периферните региони и централна, центъра на Европа ще се развиват с различни скорости, което означава, че ще има повече бедност и липса на развитие развитие в периферните региони. Това не можем да го приемем. Нека, например, да вземем идеята за островите. През миналия юли ние приехме програмата за развитието на средиземноморския макрорегион. И ние приехме, че изолираността е ограничението не само за брутния вътрешен продукт. Не можем да имаме първокласни и второкласни острови Например, Балнеярските острови имат БВП заради известни фактори. Сардиния пък може би да има по-високо БВП заради други фактори. Например, факта, че там имаше рафинерия, което означава, че брутният вътрешен продукт е по-висок. Но това не означава, че това има огромно въздействие върху самата територия във връзка с заедостта, да речем. Така че защо трябва да се изключва този регион? Изолираността означава, означава, че този регион е изключен от вътрешния пазар, от транспортната система, от цяла поредица от елементи. А ние тук трябва наистина да защитим своята позиция, да отстояваме до последно без никакви изключения. Така че това искам да кажа на докладчика. Много ви моля, Подкрепайте тази идея до последно. Ние в нашата група ще ви подкрепим в тази битка и в други битки. Нямаме достатъчно време да а, ги споделям всичките, но трябва да защитим своята позиция, защото в противен случай ще запазим различията, които споменах в началото и това не е приемливо. Благодаря ви, Франческа Барачо. Благодаря ви, госпожо председател. Напълно съм съгласна с казаното господин Роджиес. защото резултатите, за които чухме тази а, вечер, ми какво да кажа, да, те отразяват факта, че е свършена известна а, работа, много коментари бяха направени от колегите. Наистина много е постигнато от страна на докладчика, той е положил неимоверни усилия. Най-вече като вземем предвид и натиска, който се оказва от страна на комисията. Но като цяло това означава, че парламента не е постигнал всичко, към което се е стремил. А сега знам, че съм нова в тази комисия, нова съм в парламента. Но Казвам всичко това, след като положих всички усилия да науча а, всичко важно през последните няколко месеца а, мисля, че работата, която се свърши, ни придвижи към целите, които бяха са набелязани от самия Европейски съюз а, в а, многогодишната финансова рамка за следващия бюджетен период по отношение на териториалното а, сближаване и полагането на допълнителни усилия за това да се заличат някои от разликите, съществуващи между отделните региони и до отделните страни. Знам, че комисията е разработила този принцип, той е политически и това, което се опитват да го направят е да го включат чрез разпоредби, които са последователни по своето естество. Всъщност и тази комисия се опитва да направи това, но като че ли има отпор от страна на комисията. Има отпор срещу постигането на целите, които сме набелязали но за нас е необходимо да работим здраво, за да достигнем до стандартизирано ниво на развитие в цяла Европа. Така че след всички тези думи искам да подчертая именно този въпрос за изолираността. като че ли правим крачка напред и след това две назад по този въпрос през цялото време. Това означава, че всъщност е трудно да се осъществи какъвто и да било напредък. Що се отнася до тематичната концентрация, тук има едно противоречие, което трябва да се преодолее. Като че ли тук се стига до допълнителна, до още дискриминация за определени региони, които вече страдат достатъчно, когато се сравняват с други региони. Надявам се, че тук няма недоразумение в текста, който ни е представен. Не всички региони при островите има изключения от тематичната концентрация. Но докладчика, аз поне доколкото разбрах, всъщност това никъде не е написано. Аз така или иначе трябваше да се досетя за детайлите. Но това, което ми се струва, че разбрах от докладчика, е, че островите, включително и Сардиния, ще могат да се възползват от тази дерогация. Така че в крайна сметка не мога да разбера как действа цялата система и ми се струва, че там има известна дискриминация. чухме идеята за измерването на развитието на тези територии възоснова на БВП. И тук трябва да посоча, че това е един от най-простите показатели, който може да се използва, когато се изготвя законодателен текст и когато се опитваме да подсилим развитието. Но в някои региони, както казва, каза и господин Роджиари, тук говоря най-вече за Сардиния, регионът, който познавам най-добре. Там показателят БВП всъщност не представлява точна картина на това, което представлява Сардиния. По-настоящем БВП в Сардиния е 75% от средното ниво в Европа, именно заради рафинерията, която действа там и която подсилва брутния вътрешен продукт. Но ефектът върху економиката на острова все още не се е проявил. Не виждаме никакво положително въздействие върху економиката на региона. Така или иначе остава това, тази несправедливост за хората, които живеят там. Поради тази причина смятам, че трябва да има дерогации, така че поне да имаме равни възможности. и да има последователност с регионалната политика, която се опитваме да прокарваме. Защото е много трудно като членове на Европейския парламент да говорим с хората, да се опитваме да ги приближаваме към европейските институции, да обясняваме на администрацията колко важна е Европа. Благодаря ви, Роса Естерас. Много благодаря. И аз по същия въпрос. Първо благодарности на докладчика. И продължавам по същество. Аз съм от Балярските острови, така че и аз съм член на различните видове комитети и комисии, които работят по въпросите на островните държави или на островните територии и сме възмутени от начина по който се отнасят с острови, като Балеорските острови, Сардиния, Сицилия, Корсика. Няма разбиране за това, че не срещаме разбиране за това, че трябва да се увеличи, да се увеличи разстоянието километри от стояние защото не всички сме достатъчно гъвкави, за да можем да се включим в тематичната концентрация. концентрация. Оказва се, че тези три острова не могат по никакъв начин да е, получават финансиране. Какво, какъв е резултата от това нещо? Резултата е, например, че Балярските острови бележи най-големият е, процент са изпаднали от училище ученици. Безработица и всякакъв вид други отрицателни последици. Често говорим за социално и економическо сближаване, но никога не говорим за териториално сближаване. Защо? Защо не уточним обективни критерии? липсата на обективни е, критерии, така както отчетохме, че има такава, всъщност създава неравенство. За всяка държава, за всеки регион има отделна мярка, отделна теглилка. Това е много хубаво. Защо обаче в резултат на това не се разпределят е, правата еднакво на всички, а три острова остават вън от играта. Затова в Испания решихме определено да се захванем за работа и да изискаме обяснение и промяна. Искаме да се преодолее това несправедливо разпределение, тъй като не е обосновано, няма обяснение. Очевидно е, че не може навсякъде да се прилагат обективни критерии, но защо в нашия конкретен случай не само, че няма обективни критерии, ами изобщо няма никакви критерии. Благодаря. Франсуа Алфонси сега. Благодаря. Аз също искам да взема отношение, преди да стигнем до Сардиния и до Балярските острови, за... искам да спомена Корсика. Проблемът наистина е свързан с е, същината. 114 член от договорите определя планинските региони или най-отдалечените региони или слабо населените региони като подлежащи на специално отношение. Не съм чувал да има изключения, направени за много богатите планински региони на Австрия, например. Те продължават да си се възползват от ФРР, с, а, да се използват от а, финансиране, при това в доста голям размер. Не знам дали има нещо общо с факта, че комис... австрийският комисар произхожда от тези именно региони. Сега, този аргумент определя спецификата, тъй като тя се дължи на някаква природна даденост. От тук нататък обаче не бива да забравяме, че тази природна даденост в крайна сметка се превежда в економическа неравнопоставеност. Балиарските острови обаче се радват на много голям туризъм, туристически наплив. Тоест, в условията на криза не всички са засегнати по еднакъв начин. Когато човек живее на остров и наистина инфраструктурите, пътищата са изключително важни, за да има населението достъп до стоки, услуги и така нататък. Това е очевидно, всички го признават и именно този е духът на учредителните договори. Да има едни и същи разпоредби за най-удалечените региони, за островите, за планинските региони, които да се прилагат за всички по-еднакво. Благодаря. Благодаря. Госпожа Крел поиска думата. Э, Благодаря. В Австрия и в Германия наистина има региони, които принадлежат на тази специфична категория, но те не са обект на специално отношение към тях. Просто получават малко повече пари от останалите, защото такива са правилата. В течение на месеци обсъждахме тук в комисията Реги надълго и на широко кой е най-добрият начин да разделим регионите на категории. И тъй като БВП се оказва единственият критерий, по който могат да се разделят съобразно едни и същи правила регионите в Европа, решихме че можем да го използваме и при категоризиране на регионите в самите държави членки, като съответно могат да правят трансфери на средства от един регион в друг. Това бе договореното, съответно имахме доводи за това. Не, не всички обаче се радваха на едно и също отношение. В моя регион, например, в Лайпциг, имаме една електроцентрала, която покачва неимоверно брутния вътрешен продукт, без обаче да създава нищо друго, освен цифри, нито работни места, нито нещо друго. Тоест виждаме, че има изключения, но ние търсим общото правило. Общото правило, което да може да се прилага в цяла Европа а не да вървим изключение по изключение. Не искам сега да влизам в дебата дали да има критерии свързан с БВП или не, но факта, че сме работили сега по този начин, има своето обяснение. Няма да влизам, влизам по-надълбоко, за да не си създавам врагове. Let me, let me explain, because the, uh, we... Ние имаме своя мандат и аз искам да го защитя. Той беше съвършено ясен, но се основаваше, и моля да ме разберете, базираше се на НАЦ-2. Това беше нашия мандат, което означаваше да се използва критерия БВП. Предложението беше всички острови, които са на ниво над 2. Това означава, че критерия за 75% от БВП е на глава от населението в сравнение с средното е на ниво над 2 Тоест ние обсъждахме островите над 2 и приехме обективния критерий 75% от БВП. Всички споменати острови, които бяха споменати тук, са над 75. Сардиния, острова, Балиарските острови, всички са над 75% обективно. Следващия дебат може да бъде дали да преминем към НАЦ-3 или прочее, но сега сме на ниво НАЦ-2. Това са по-развити райони. Ние се опитахме да намерим начин за въвеждане на дерогация, въпреки че знаехме, че те са над 75%. Нека да, да ги третираме като по-слабо развити региони т.е. все едно са под 75%. Комисията беше против, според техния опит, и те сигурно ще обяснят защо. Съветът, съжалявам да го кажа, съветът нищо не каза. Абсолютно нищо не каза за тези острови. Ние защитавахме всички острови, комисията беше против, съветът си мълчеше. Не съм съгласен. Ние намерихме обективен критерий. Обективният критерий са острови на ниво над 2 в страни по Кохезионния фонд. Кохезионния фонд, както знаем, се базира на националното ниво, а не на над 2. Тези острови се вземат от националното ниво, затова тези четири острова, на, според обективните критерии, не са в групата която се разглежда от нас като по-слабо развита. Или ако те са най-удалечени, за тях се прилага, съгласно договора, по-друг подход. Но ние използваме обективния критерий, не защото ни харесва или ни харесва. Запитайте, защо държавите членки не защитиха тази позиция? Защо съветът не ни подкрепи? Ние правихме всичко, което е по силите ни. Разбирахме, че има смесване на критерии и прочие. Всеки от нас може да даде примери от собствените ни страни. Във Варшава е един регион, който премина от най-слабо развит регион в развит регион, благодарение на положените мерки. Но има региони, които в други части на Европа се разглеждат като преходни региони. Компромисът беше базиран на обективни критерии, както вече ви обясних. Комисията каза, че според нейния опит не трябва да се прилага специално третиране спрямо островите от над двете, тъй като а, те не са най-отдалечени, статистически е погледнато също. Така че иска да ви кажа, че ние положихме максимални усилия от наша страна и резултат, който постигнахме, беше компромиса. Представители на Европейската комисия. Да, темата е много обширна, може да се дискутира дълго. Трябва да стане ясно, че тук е, ние не обсъждаме парите, а по-скоро тематичните концентрации. Тоест ние се фокусираме кои нива на тематични концентрации трябва да бъдат обхванати. Това е на първо място. На второ място, позицията на Европейската комисия е, че този механизъм не е особено полезен, тъй като според нас Териториалното сближаване се постига в рамките на държавите членки чрез адаптиране на това, което е най-удачно за съответната държава членка. Ние сме обсъждали въпроса, че не е възможно да се правят европейски правила изобщо. Има една отдалечени райони, разбираме това, но е много трудно да се установят общо европейски правила, които да обхващат всички ситуации. Ето защо Считаме, че това трябва да се прави в рамките на програмирането. Има механизъм за компенсация, който предвижда да бъдат намалени изискванията за концентрации в по-развитите региони, увеличени в по-слабо развитите и обратно. Но беше ясно по време на разговорите в триалога, че може да се намери решение и според комисията, ако можем да намерим такъв механизъм от такъв вид, трябва да се базираме на обективни критерии, за да можем да обясним в последствие защо правим точно това. И още нещо в заключение. Това е процес по процедурата за вземане, съвместно вземане на решение на преговори между съвета и парламента. Комисията има своята позиция по въпроса, но в крайна сметка съветът и Европейският парламент намират решението. И още нещо. Относно планинските райони. Има само една политика, която е насочена към планинските райони и тя е общата сълскостопанска политика. И това е в компетен... не в компетенциите на комисаря Хан. Благодаря, Ян. Би ли желал да отговориш е, или вече приключа с е, бележките от твоя страна? Ние сме положително настроени относно е, преговорите, които водихме, но не можахме да реализираме изцяло мандата. Това е проблема, че не винаги подобно нещо е възможно. Един от най-интересните елементи беше свързан с механизма за компенсиране. Ние обсъждахме дълго-дълго тематичните концентрации. Само едно изречение промени всичко. Казва се, че държавите членки могат да правят каквото си искат в рамките на съответния процент. Според това, което беше казано тук за островите, държавите членки са цяло свободни да правят каквото пожелаят в рамките на тези 7%. И така виждаме как едно изречение, което не фигурираше в първоначалния текст и беше включено по време на преговорите, направи цялата система изключително гъвкава. Благодаря. И така приключваме по тази точка преминаваме към европейското териториално сътрудничество. Има хора, които напускат залата. Моля да оставите копия от проекто докладите тук, ако няма да ги ползвате, за да може да ги съберем. Ако искате, може да ги вземете със себе си, но моля ви да дойдете с тях на заседанието ни през юли, за да не се налага отпечатването им отново. Преминаваме към точка 6 от дневния ред. Докладът на Рика Пакаринен, но тя не е тук, затова аз ще говоря от нейно име. Ще се опитам да споделя всички нейни постижения в тези междуинституционални преговори. След това ще помоля докладчиците в сянка, най-вече Мари Терез, да допълнят това, което казвам. Най-вероятно сте запознати, че след преговорите, това, което постигнахме, продължаване на настоящата система по отношение на трите раздела на европейското териториално сътрудничество, трансграничното, транснационалното и междурегионалното. Всички тези инструменти са познати от практиката, а сега вече всички тези взаимодействия в програмите ще бъдат запазени. Що се отнася до финансовите измерения, тук мисля, че загубихме, не успяхме чрез преговорите за МФР да се наложим върху съвета и да постигнем това увеличение от 7% попитах ръководителя на екипа на преговорите, помолих ги да повдигнат този въпрос за 70% за европейското териториално сътрудничество, но позицията на Европейския парламент беше да не се променя цифрата. Така че единствения начин беше да се преместват средства в рамките на програмата, да се прехвърлят средства от самата програма към Европейското териториално сътрудничество. Нямаше мнозинство обаче от преговарящите, които да се съгласят, така че най-вероятно ще се съгласим с позицията на съвета, изразена през февруари. Що се отнася до териториалното сътрудничество и инвестиционните приоритети, по време на процеса на преговорите, определено се наблюдаваше подобрение. Имахме по-добър стратегически акцент върху този аспект в сравнение с другия период и определено в сравнение с първоначалното предложение на комисията внесохме повече гъвкавост в тематичната концентрация. Ще разполагаме с 20% от бюджета, който да остане отворен за всякакъв тип инвестиции, а 80% ще се разпределят по тематичните цели. Имаме и по-голяма гъвкавост при трансграничното измерение. 50% ще са отворени за прехвърлянето между първите два раздела. Също така искам да кажа, че за инвестиционните приоритети Успяхме да подобрим текста, най-вече при заедостта и трудовата мобилност, повишаването на ефективността на публичната администрация и други. И имаше и по-добра последователност при инвестиционните приоритети по регламента за ФРР така че тук имаме добри синергии. Що се отнася до програмирането, има по-добро хармонизиране, отколкото смятахме, че имаше заложено в началото, най-вече по въпросите свързани с развитието на градските зони това, което постигнахме също така, беше и възможността да запазим важните характеристики на програмата за сътрудничество, най-вече техническата помощ и що се отнася до много специфичните правила, свързани с сътрудничеството с така наречените трети страни. Още нещо ново, което според мен е важно и въжи за всички програми, е съвместния план за действие, като всички компоненти са включени в регламента за европейско териториално сътрудничество. Те ще бъдат прилагани там. Също така успяхме да внедрим в цялата система и нови форми на сътрудничество, които са важни за всички онези, които работят в рамките на тази политика. Макроекономическите стратегии също така и морските стратегии. Така че това е едно допълнение. Мисля, че също трябва да спомена като успех на екипа по преговорите още нещо допълнението на някои специфични правила, които се отнасят до най-отдалечените региони и сътрудничеството с трети страни. Ян не спомена показателите, но тук прилагаме хоризонталните правила. Мисля, че те вече са обсъждани преди. Много труден въпрос, много щекотлив въпрос за всички нас в екипа. Беше общия въпрос, свързан с условията за участието на трети страни като този текст беше напълно преработен в сравнение с първоначалния вариант, така че да се отчитат и правилата по другите фондове, които се използват при сътрудничеството и участието на трети страни. Знам, че за някои колеги този въпрос за 150 км беше изключително важен. Всички нас всъщност. И това, което мога да кажа, е, че успяхме благодарение на плодотворното сътрудничество между трите институции да включим много повече гъвкавост за прилагането на това правило. Ще има възможност за добавяне при поискване на, държави членки и прилежащи региони по над 3, т.е. допълнителни региони, които също ще бъдат включвани, ще има такава възможност да бъдат включвани в програмата. Има много повече гъвкавост и в същия този член трети за най-отдалечените региони. Така че това може би е всичко, което мога да кажа от името на Рика. Въпреки факта, че загубихме 7%, мисля, че самия процес беше много плодотворен и а, така постигнахме много добри резултати. Мари Терес. Мерси боку, мадам ла президент. Много благодаря, госпожо председател. Поздравления за а, качеството на обсъжданията по време на триалога. Някои бяха много технически и беше трудно човек да се държи в течение. Понякога бяха даже много трудни и комплицирани, но в крайна сметка парламентът постигна това, което искаше. Е, не всичко, но достатъчно голяма степен. Както в всички преговорни процеси трябваше да отстъпим, за да настъпим там, където имахме повече интереси. Имаше много документи, които се натрупваха един след друг, някой в последния момент. И за това даже понякога отивахме на преговорната маса без задълбочено познаване на документа или не на крайната му версия. И така, тематичните цели кои да бъдат приоритетите за инвестиране в областите на презграничното сътрудничеството. Комисията добавя още един приоритет за специфично финансиране в областта на териториалното сътрудничество. Ние съответно поискахме нашите изменения да получат статут на съображения в замяна на това, за да знаем точно какъв статус ще имат тези нови допълнителни изменения, които се искат. Целта бе да определим, да градираме приоритетите, да бъдат по-важни изискванията в съображенията от тези в главната част на текста. Например, 250 км, които се установяват като изходно условие за островните държави, за да бъдете включени в механизма за териториално сътрудничество. Съветът бе против, изрично против, за разлика от държавите с островни региони, които отстоят на по-голямо разстояние от това. Една идея, една друга идея бе, например, отдалечените региони да се финансират от, от съответните пакети, с които разполагат държавите членки принципно. Това няма как да не се отрази обаче на общите финансови перспективи. И така имаше и изменения, свързани с островите и с това на какво основание биват включени в системата за финансиране. Това е специално ви подчертавам по желание на държавите членки. Е, фондът за регионално развитие бе включен в системата на финансиране 80% отиват за финансиране на четирите главни цели, 20% са за други факултативни такива. Има техническо обслужване на малките програми. Това е интерес, напредък отбелязам по този въпрос, според мен, както и Интеракт, Юрбакт и други програми с съответния механизъм за обмяна на добри практики. Това е второто положително изменение. 7% бяха крайният резултат, до който стигнахме след началните предложения, които бяха около едно цяло и нещо като процент. И накрая Европейската комисия реши да изработи проучване за това до каква степен и как се освояват регионалните фондове. Европейският парламент на свой ред поиска от комисията да включи в проучването механизмът за оценка при определяне на финансирането. Сега по въпроса за междурегионалното сътрудничество, то вече фигурира, вече съществува и знам, че Ламберт Ван Нистелрой и Ян Олсбрих са особено активни. За съжаление обаче съветът е против, а комисията пасува. И така, бих накрая в заключение поздравявам Рика Пакарине за доклада, който е написала и се надявам, че и в бъдеще ще продължим да работим така, въпреки че не мога да го кажа лично, тъй като я няма. Благодаря. I don't know, is not... Благодаря, Мари Терес. Франческа не е тук. Франсуа Алфонси. Благодаря госпожо председател. Мари Терес вече ни разказа и аз искам да кажа, че по мое мнение са положителни и измененията в регламента, тъй като отговаря на това, което парламентът искаше да подчертае, особено в областта на териториалното сътрудничество. Това териториално сътрудничество е сред нашите главни цели като парламент и като Европейска комисия за следващата многодишна финансова рамка миналия февруари месец се обсъдиха бюджетните измерения и резултатът бе катастрофален, защото се върнахме към бюджетни равнища от е, много отдавна, когато нямахме всички тези инструменти, с които разполагаме днес и които ни позволява да направим от регионалната политика една истински европейска голяма политика. Жалко човек да гледа как е, съвета и държавите членки отстъпват и не са достатъчно амбициозни, колкото ние бихме искали да бъдат и как в крайна сметка пречат на тази политика да разгърне целия си потенциал. Благодаря. To... Сега преди да дам думата на останалите колеги, нека също да кажа това, което забравих мисля, че е важно да не забравяме факта, че за първи път имаме отделна регулаторна рамка за тази политика и вашата председателка каза това в Лиеж, в Белгия. По това време нямаше все още съгласие в съвета за отделен регламент, така че ние подкрепихме комисията в тяхната цел, така че това беше определен успех, една пълнокръвна политика за териториално сътрудничество. Не Извинявайте, ама ще трябва явно по-така усилено да махате с ръка. Всъщност, извинявайте, не беше ваша вината, а моята, моя, защото не осъзнах, че трябва да говоря като докладчик сянка, тъй като Франческо не успя да дойде днес и ме помоли да кажа няколко думи. Ще изчета текста, защото току-що го видях. Франческо казва, изразявам благодарността си за работата, свършена от госпожа председателката и от докладчика по време на преговорите. Изразява се мандата на Европейския парламент, който беше постигнат от екипа на преговорите, на който постигна своята амбициозна цел. От гледна точка на финансовите ресурси, ние смятаме, че трябва да има повече, по-голям бюджет за целта. и ти си, предложи се 7, 2,75%, много по-низко, отколкото беше предложено от Европейския парламент в рамките на 7%. Ние искаме по-добра стандартизация, упростяване на правилата и процедурите с оглед на исканията на Европейския парламент и подходящо географско покритие, което ще включва и различните региони на различните нива, включително тези, които са отделени с вода от 150 км. Трябва да се включат тематичните цели, тематичните приоритети, които да са от интерес за отделните региони, за отделните участници, като идеята е да се опростият правилата. Това, което се отнася за ETC, означава, че се постига тази цел, защото в миналото правилата бяха прекалено осложнени. Това означава ли, че другите докладчици в сянка не са? То да. В такъв случай давам думата на Ламбард Ван Нистерой. Благодаря ви. Нека да кажа нещо по единствения въпрос, който искам да подчертая. Да, сега имаме отделен регламент и по-малко пари. Отделянето на темата дава по-малко възможности за разместване на средствата. Така че не трябва да сме чак толкова щастливи за това, което е постигнато. Казваме, че резултатът е хубав, ама какво може да се направи, какво може да се постигне. Като погледнем разликата между това, което предложихме и 2,75%, които получихме, ми това е неприемливо. В крайна сметка, с финализирането на нашата работа, че това си е всъщност финансовата част от финансовия параграф от МФР. Вече беше изпратено писмо от страна на нашата комисия за получаването на повече пари, ама аз не очаквам да постигнем такъв пряк резултат. Трябва да намерим някакъв механизъм, който да бъде по-гъвкав. Спомням си и дебатите, които провеждахме в парламента по време на миналия законодателен мандат парламента действаше в един период, в който можеха да се разместват пластовете и се даде по-голям приоритет на трансграничното сътрудничество. И това беше един от основните резултати, който можехме да постигнем по това време. Трябва да изготвим една творческа позиция, да проявим повече креативност така че да има повече права за трансгранично сътрудничество. Трябва да видим точно как да се постигне тази цел. Просто тези 2,75% така ни връща назад. Това е стъпка назад. Нека ще разгледаме въпроса с докладчиците, всяка и с колегите, за това какво може да се направи за финализирането на резултата, така че да се флексибилизира работата ни в бюджета, с който разполагаме. Да видим какво ще направят страните. Ама ако не го направят, ще имаме двама-трима партньори в а, това сътрудничество, което ще е много трудно. Но така или иначе оставаме на линия за постигането на по-добър резултат.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 По въпроса за 150 км, пак искам да подигна този въпрос. Е, обективните критерии, всичко е, е хубаво за обективните критерии като принцип. Каква е причината обаче да са 150, а не 200 или не 250? Когато го питаха комисаря, той каза, че защото това е така, защото 150 км бяха произволно избрани, тъй като програмата е възникнала по повод на Балтийските острови. Кога... Просто тук работим по а, поръчка на клиента. Когато на клиента му е изгодно, прилагаме 150 км. Когато на клиента му е друго изгодно, прилагаме БВП. Е, къде е логиката? Евро... Е, Балярските острови обаче отпадат от класацията и по двата параграфа. И по 150 км и по БВП. Е, договорите предвиждат, ако някой пострадва по една или друга причина да бъде компенсиран. Ние не само, че не сме компенсирани, ами направо сме допълнително дискриминирани. 74 член на договора предвижда компенсиране, но когато човек е жител на островна държава и изпитва затруднения за селското си стопанство, за промишлеността си, за здравеопазването, за обучението си, особено когато е четири островен архипелагът, какъвто е нашият архипелаг на Балиарските острови, Та, когато в нашия случай четем члена от договора, където пише, че трябва да бъдем компенсирани и виждаме как нямаме компенсация по никакъв параграф, просто не можем да се примирим с така нареченото обективно прилагане на правилата. Благодаря. Кирков беше последния оратор. По тази точка сега давам думата на Виктор Буштинаро за Кохезионния фонд. Имаш, мадам Че. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да кажа нещо за триалозите, които водихме. По време на тях ние успяхме да запазим и да реализираме целия си мандат, т.е. изпълнили сме своята мисия. Искам да се спра съвсем в телеграфен вид е, на постигнатото. Първо, има някои въпроси, които предстои да се финализират. Някои от е, тях е, ще бъдат направени чрез измененията, които ще представим към доклада. На първо място член 2б за Кохезионния фонд е, и подкрепата за механизма за свързване на Европа. Беше договорено да се включи тази разпоредба в отделен член. Съветът не се отклонява от позицията на парламента, така че ще се спомене в Кохезионния фонд, че той ще подкрепя инфраструктурни проекти по механизма за свързване на Европа съгласно член 84 на регламента за общо приложимите разпоредби. Той беше подкрепен в комисията Реджи, както и комисията по транспорта. Друг въпрос е свързан с правното измерение, а именно, че Кохезионния фонд не се създава чрез договора. Комисията е на мнение, че това не се налага, тъй като Кохезионния фонд съществува, но правните служби на парламента и на съвета сега търсят решение, за да има правно основание. Ние очакваме да чуем какви са съветите на тези две правни служби. Има доста промени, свързани и в преамбюла, за да бъдат преведени в съответствие с промените в някои от членовете. Искаме да се наблегне на принципа на замърсителят плаща. Това беше единодушно одобрено в парламентарната комисия по регионално развитие. Комисията също е за, но председателят все още се противопостави и търсим решения. Когато говорим за постиженията на доклада, бих искал да спомена някои ключови елементи. Енергийната ефективност и възобновяемите източници за проекти за частни жилища. В предложението на комисията се говореше за обществените сгради и за предприятията. Инвестиции в водоснабдяването и депонирането на отпадъци. Екологичен транспорт също ще бъде подкрепен в голяма степен. Освен това, достигнахме голяма координация и синергии с ФРР, за да имаме ясни разпоредби и ясно тълкование. Да има еднакви разпоредби, когато се говори за е, еднакви инвестиционни цели. Не беше взето решение за макроекономическите изисквания и оставихме този въпрос да се разгледа в рамките на на CPR. Може би ще трябва да се преговаря с следващото председателство. Относно общите показатели, колегата Олбрих спомена, че едно и също правило се прилага и по отношение на Кохезионния фонд. Абсолютно същата формулировка се прилага. Утре до 12 часа е срокът за представяне на изменения. Като докладчик и като имам предвид отличното сътрудничество с всички докладчици в Сянка, с всички колеги и с Европейската комисия и съвета, считам, че вероятно няма да се налага да се правят предложения за изменения, за да може доклада, така както е договорен по време на тристранните срещи, да бъде гласуван през юли в Комисията по регионално развитие без допълнителни изменения. Искам да подчертая още веднъж, че в случая с Кохезионния фонд Европейската комисия е много гъвкава оказва максимално съдействие за намиране на решение заедно с парламента, както и да убедим съвета. Понякога това не беше толкова видимо, когато започнахме преговорите. Искам да благодаря специално на комисията за това. Не виждам в проекто доклада заличаване на члена, който се отнася до макроекономическите изисквания, защото си спомням, че го заличихме, а не виждам това отразено тук. С това приключваме. Можем ли да приключим и с доклада на Юрахим? Иска ли някой да се изкаже след Виктор? Не виждам докладчици в сянка, всички си тръгнаха. Ако няма желаящи да се изкажат, можем да приключим или да разгледаме и доклада на Йоахим за 10-15 минути. Можем ли да го направим? И утре ще можем да започнем по-късно в такъв случай. Йоахим. Благодаря, госпожо председател. Ние вече говорихме за изменения регламент. Аз бях доста обнадежден преди, че можем да постигнем проби, пробив. Членовете, които са включени в приембюла, някои от нещата трябваше да преминат от основната част на текста в приембюла но като цяло регламента може да бъде добра основа Прилагането на трудовото законодателство беше друг въпрос. Става дума за, за фирмите, а, които могат а, да се възползват а, от предвиденото за тези Европейска група за териториално сътрудничество. Обменихме мнения. dass äh, bei denen, die also nicht unmittelbar mit EVTZ zu tun haben, auch das Verständnis Трябва да има прав... добро разбиране на правния инструмент. Въпреки, че постигнахме някои пробиви, има някои държави членки, които считат, че създаването на Европейската група за териториално сътрудничество засяга техните суверенни права. Това може да се случи в трансграничните райони и в трансграничното сътрудничество, но това е само прехвърляне на задачи на органи или на институции, които вече работят в тази сфера. Някои от държавите членки обаче няма добро разбиране по този въпрос. Този инструмент цели да се насърчи трансграничното сътрудничество, както и да се улесни работата между институциите, както и презграничната дейност. В преембюла имаме почти 40 точки. Те ще бъдат представени в писмена форма. Правната служба, особено на съвета, твърди, че аз съм се присвоил европейското а, право. Ако не бъдат добре формулирани точките в преембюла, ако не бъдат те достатъчно а, разбирани, разбираеми, това не би било приемливо. Стария регламент би бил добре. Не бих искал да се осложнява допълнително нещата. Но дали трябва да се придържаме към постигнатото и да не се стремим към нищо ново. Но аз се опитвам да работя с ирландското председателство. Ако това не стане, ще се надявам на сътрудничеството на следващото председателство. Много хора очакват новия регламент, за да може да се прилага по-гъвкаво и <clears throat> той да бъде по-разбираем, отколкото към момента. Ние искаме да отговорим на тези очаквания. Thank you very much. Uh, I don't know if anybody from the shadows... I think there's no... Не виждам други желащи да се изкажат. Бог да те благослови, Констанца. Има ли някой да направи коментар? Йоахим свърши отлична работа. Имаше доста правни и технически трудности. Въпреки, че докладът е кратък, е, по този регламент имаше много сложни аспекти. Шон. Сега всъщност става дума за нещо лично във връзка с моята националност. Йоахим спомена два пъти ирландското председателство и знам, че имаше някои опасения тук на ниво комисия преди няколко месеца че няма да се засвидетелства достатъчно напредък от ирландското председателство и казахте, че е имало много комплексни технически трудности, които биха могли да възникнат. А, мисля, че за всяко едно председателство е много трудно да се запознае с всичките сложни компоненти на предложенията, с които се занимаваме. А, трябва да се председателстват срещите и да се осъществява напредък. Така че каква е реакцията сега по настоящем? от всички, които са участвали на ниво триалог във връзка с участието и ангажимента на ирландското председателство по работата по отделните досиета за Комисията за регионално развитие. Това е важно. Благодаря. Thank you very much. The... Благодаря. Няма допълнителни коментари. Йоахим иска нещо да допълни. Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, да, благодаря ви, госпожо председател. Във връзка с казването току-що от господин Кели, ако сте слушали внимателно, аз не критикувах ирландското председателство, Наистина си представям, че водещите преговорите от името на ирландското председателство са имали трудности в връзка с, с всички отделни правни, технически подробности, т.е. трудности с това, което е свършено преди тях. Така че по-скоро говорих за липсата на воля да се достигне до компромис от името на някои държави членки. Това всъщност се опитвах да кажа че по-скоро там имаше пречки или пък понякога имаше недоразумение, липса на разбиране а, за това какво е заложено. Имам, разбира се, различно тълкование на закона и а, пред това се изправи ирландското председателство. Добре, с това приключваме днешното заседание, а, тъй като свършихме всичко, което трябваше да се свърши. Можем да започнем утре в 10.30. В 10.30 ще започнем да гласуваме, така че в 10.25 да сте в залата, ако може всички съветници, асистенти да информират колегите, че утре започваме с гласуване в 10.30. Ще изпратим, разбира се, и информация. Закривам заседанието, а сега остава заседанието на координаторите. Нека да ви припомня само. Let's go. Uh...